Kolleginnen und Kollegen, dear colleagues, please be quiet on the benches of the... Много ви моля за тишина. Молбата ми е адресирана предимно към службата за външна дейност и комисията. Благодаря ви за това, че се съгласихте да ни информирате за прегледа на европейската политика за съседство. Формално решение беше взето тази сутрин в колегиума. Благодаря на госпожа Могирини и господин Йоханес Хан. Мисля, че такъв преглед е много необходим. Тази нужда възникна още когато решихме за това. Но с оглед на събитията на Юки в Париж, потребността става още по-голяма. Що се отнася до изток, независимо от споразумението в Минск, все още нямаме удовлетворително решение. Ситуацията в Молдова и Грузия са повод за допълнително притеснение. С оглед на всичко това, тази среща е много необходима и ще помоля и Федерика да кажа няколко думи за заседанието на външните министри в понеделник, за да обсъдим този въпрос. Аз няма да правя встъпление по този въпрос. Мисля, че ние трябва да проведем дискусия на координаторите ще дам по минута и половина-две, на останалите колеги ще дам по една минута, тъй като в един часа трябва да приключим, така че нямаме много време за дискусия. При всички случаи Работата по тези въпроси ще продължи, тъй като трябва да подготвим доклади. Мисля, че през следващите седмици ще проведем изслушвания и ще подготвим доклади. Така че това не е последния дебат, а началото на дебати, тъй като по всяка вероятност табицията ще повлияят или поне се надявам да има въздействие върху външна ни политика. Госпожо Върховен представител, имате думата. Благодаря, Елмар в колегиума ние приехме предложения за преглед на европейската политика за съседство. Това е една година след широки консултации с различни заинтересовани лица. Това не означава само страни партньори и правителства, но очевидно и държави, членки, европейски институции, Европейският парламент, също така и гражданското общество, неправителствените организации, националните парламенти, мозъчни тръстове, фирми и университети. В огромното си мнозинство гледните точки са в полза на единна рамка за партньорствата в региона, както на изток, така и на юг. Също така, мнозинството от гласовете са за единна рамка. Беше казано, че има нужда от промяна в посоката в насоките на политиката. Ново лице, ново начало. Сегашната политическа среда, не само в Европа, но и в региона, изискват пределно ясно промяна в нагласите и промяна в нашето тълкуване на политиката за съседство. Основното послание, което получаваме от политическата среда, от средата за сигурност, нашите партньори в региона, а и от европейските граждани в повечето случаи са в полза на промяна в подхода. От подход, според който Европейския съюз е в центъра и съседите се доближават до нас, това трябва да се промени и да се превърне в партньорство между равноправни партньори, които имат общи проблеми, общи предизвикателства и трябва да изградят съответно общи платформи, за да решават предизвикателствата и възможностите. Общите предизвикателства и възможности са различни в сравнение с миналото. С Елмър си говорихме за това, че сега е повод, че имаме повод да ви информирам за съвета на външните министри. Обикновенно го правим в друг формат. И може би сега не е най-добрият, най-удачният момент в понеделник и вторник. Акцентът беше върху терористичните покушения в петък в Париж, но също така и върху атентатите в Бейрут няколко часа преди това, атентатите, атентатът срещу самолета на Русия и по време на предизборната кампания в Турция, в Египет, в Ирак – и в Тунис преди няколко месеца. Очевидно, в района заплахата за сигурността е обща. Ето защо аз казах вчера заедно с френския министр на отбраната атентата срещу Париж и е атентат срещу цяла Европа. Всъщност обект на нападение не само Европа, а всички общите ни корени. Всички ние имаме обща задача. През последните месеци, през последните години в процеса на управление на беженската криза и миграционната криза, ние работим заедно, за да намерим решение и край на е, сирийската войната в е, Сирия. Ние сме заедно като с страни съседни на Либия, за да може да създаде там правителство националното споразумение. И на юг, е, и на юго-исток имаме едни и същи предизвикателства и възможности. Миналата седмица бях в Украина и Грузия комисарият Хан заминава там днес за пореден път. И там имаме заплахи, заплаха за стабилността, в някои случаи военна заплаха, общи енергийни предизвикателства и възможности. Така че предишната среда на сигурност и политика предполагат преминаваме към нов подход. Имаме нужда и от нови, нови институционални инструменти, така че новото партньорство да се изгради на солидна основа. Задачите са от спешен порядък. Аз ще предоставя на комисаря Хан да се спре на новата политика. Аз ще се спра само на пете основни пункта, по които работим заедно. Мисля, че през последната година ние работихме по много координиран начин и искам да благодаря на нашите служби, които работиха заедно и продължават да работят в взаимодействие, за да, може, за да могат нашите дейности да се изграждат на обща основа. Сега, основните принципи на предложението. Първо акцент върху економическо развитие и създаване на работни места, особено за младото поколение. Това е от значение за Европа. Не е всички ние сме политици, знаем какво означава този проблем за младите, но това въжи особено за е, страните от юга и изтока. Създаване на работни места, създаване на възможности за развитие, е, не само образование, но и подходящи работни места, както в Средиземноморския регион и в източната част. Това е решаващо за стабилността на тези общества и от тук и на европейските. Второ, европейско сътрудничество имаме беше ни подсказано, че това е област, в която ние ще имаме възможност да изграждаме общи възможности. На трето място сигурността. Европейската политика за съседство до сега не включваше инструменти за сигурност. Очевидно, днес е необходимо да предвидим инструменти, по които да работим заедно с нашите партньори на изток и на юг, да изграждаме по-устойчиви общества, устойчиви на външни и вътрешни заплахи. Но също така е необходимо да се работи по нови области на сътрудничество, като предотвратяване на конфликти и реформа в сектора на сигурност, намиране на баланс между ефективността на реформите в сектора сигурност и откритостта на обществата, като се зачитат правата на човека и ценностите в центъра на Европейския съюз. И разбира се, в пак във връзка с, с сигурността, борба срещу радикализацията, борба срещу финансирането на терористичните мрежи, борба срещу организираната престъпност, корупцията и различни други области, свързани с сигурността. Четвърто, миграция законна и незаконно. Тези дейности вървят ръка за ръка. От една, третият елемент е защита на бежанците. Тук работим заедно с партньорите, за да укрепим техния капацитет, както и нашия, за прием на бежанци и да се гарантира, че системите за защита на бежанците са стабилни. По законната миграция подкрепа за мобилността, отчитайки нашите демографски и економически потребности в краткосрочен и дългосрочен план, но и обмен на хора, като студенти, учени, изследователи, бизнесмени. Има мрежи, които трябва да се насърчават и да се създават по-лесни връзки с Европа. Но също така ние трябва да работим в областта на незаконната миграция. Общото управление на потоците, борба срещу трафикантите и техните мрежи и връзките с други престъпни организации – обща работа по връщането и реадмисията, в това число и стабилна интеграция на върнатите в съответните общества, за да се осигури възможност за развитие на местните общества. И на пето последно място да разширим обхвата и да обхванем не само партньорите в строгия смисъл, но и работа с други партньори, за да решим общите проблеми. Африка, например, в областта на миграцията, околната среда и ебола, помните, миналата година. И така, връзка с съседите и техните съседи. В заключение, това е само началото. Всъщност това не е начало в строги смисъл на думата, тъй като работим по тези въпроси от една година, но институционална гледна точка това не е последната глава. След този разговор с парламента ще обсъдим предложенията с държавите членки, страните, партньори, индивидуално вчера разговаряхме с посланниците от съответните страни за да се води партньор между равноправни партньори. Опитваме се да приемем по-облегчени методи на работа, което само по себе си е предизвикателство, но искаме когато взаимодействаме с партньорите, да не прилагаме бюрократични методи и да търсим ефективни начини за работа с гражданското общество навсякъде и очевидно Европейският парламент ще бъде включен активно в нашата дейност. При... Преди да дам думата на Йоханес Хан, искам да привлека вниманието ви към следния въпрос – член 42.7 и искането по него ще има предложение на, към АФЕТ, за да видим как точно да се организира тази дейност. Може би това е дейност за подкомисията по сигурност и отбрана. Ние Искаме служителите в комисията да обмислят последиците. Ако сте съгласни с този начин на процедуране, така ще постъпим и ще дам думата на Йоханес Хан. Благодаря ви. Аз бих искал да се присъединя към казаното от върховния представител и да допълня. Политиката на съседство в момента е в процес на преразглеждане. Не защото смятаме, че всичко извършено през последните 10 години е погрешно. Съвсем не. Бих искал да направя това уточнение, защото много често ми се задава такъв въпрос. Просто е нормално след 10 години човек да се излече полука от натрупания опит и да вземе предвид текущото състояние на политиката. Това има и за цел изготвянето на стратегия за бъдещите години. Ето защо този документ ни дава един вид насоки. Помага ни да се ориентираме в политиката на съседство и ще ни даде възможност да разберем къде точно стоим спрямо нашите съседи. Това беше първото уточнение, което исках да внеса. На второ място. Европейския съюз трябва да защитава своите интереси и да бъде много по-нападателен от миналото. Като че ли в миналото е, бяхме прекалено дипломатични. целите, които сме си поставили, са споделени от всички партньори. Мир, растеж и добри отношения. Но сега сме поставени под миграционен натиск. Този миграционен натиск нямаше да съществува, ако в тези региони имаше растеж и устойчиво развитие. Тогава и ние нямаше да бъдем изправени пред този проблем. Ето защо ще работим в тази посока през следващите години, а именно да осигурим стабилност в държавите съседи. Над 1 милион са изселени в държавите, които са наши преки съседи. 10 военни конфликта също се водят в непосредствено съседство – правовата държава и нейните норми много се влушиха през последните години. Или ако, не са, ако този принцип не се е влушил, то най-малкото той не се е подобрил. Ето защо е важно да определим кои ще бъдат основните стълбове на нашата политика. И това беше и целта на нашето допитване. В него се включиха над 250 участници, неправителствени организации, но също и частни организации. Всички становища, които получихме, само подкрепят нашата идея за създаване на четири стълба, на които да почива тази политика. На първо място трябва да се прилага диференциран подход към всеки един съсед – Необходимо е да отчетем спецификата на всяка една държава. На второ място, тематично насочване. Както е, чухте и госпожа Могерини преди малко, важно е политиката на сигурност да бъде разглеждана в по-общ контекст. Тя трябва да бъде непосредствено свързана с енергийната политика – и с всичко, което наричаме people to people, т.е. да се постави акцента върху младите хора, върху отношенията между хората. Разбира се, економическото развитие също ще бъде в центъра на вниманието. Трети стълб. Партньорство. Важно е нашите партньори пряко да участват в процеса. всички преговори с нашите партньори трябва да почиват на този принцип. Определянето на приоритети, нещо, което вече бе упоменато. Не е важно да се разглеждат всички аспекти с всички държави. Напротив, тук правим и пряка връзка с диференцирания подход, а именно трябва да определим кои са нашите общи приоритети с конкретните съседи. Разбира се, трябва да работим и в то, по-дългосрочен план, 7 годишен такъв, например за периода 2014-2020 година. Само по този начин ще имаме и по-голяма гъвкавост в финансово отношение. Само по този начин бихме могли да реагираме, ако се наложи. Бих искал да уточня следното. Нищо няма да се промени относно разпределението на финансовите средства между държавите от изтока и държавите от юга. Чисто и просто се нуждаем от малко повече гъвкавост, за да имаме и поле на действие. Разбира се, с течение на времето ще може да внесем и някои промени. Ливан и Йордания се нуждаят от масови инвестиции – за да може да се предотврати миграционния поток. И в тази посока ще работим с тези две държави. В Либия трябва да се намери мирно решение. Първо трябва да има мир в страната, за да може да предприемем каквито и да е действия в последствие. Разбира се, ще трябва да откликваме в зависимост от конкретните нужди на нашите съседи. По време на разговорите с нашите съседи, включително и по време на двустранните такива, бе упоменато над регионалното сътрудничество. За държавите от Южен Кавказ, например, когато се говори за мир и за стабилност, не трябва да се забравя и сътрудничеството между отделните държави. Сътрудничество трябва да има в економическо отношение, но и не само. Смятам, че е изключително важно Средиземноморския регион да получи подобаващо внимание. Необходимо е да бъдем по-ефективни. Не е необходимо всеки министр да посещава всяка една държава от Средиземноморския регион. Трябва да бъдем по-ефективни. Върховният представител ще организира среща в Барселона, на която ще се постави акцента върху политиката на съседство, Както знаете, след срещата в Рига всички наши усилия бяха засилени. Всички министри на външните работи на нашите съседи ще получат писмо, изготвено от мен и Федерика. На базата на този документ ние ще поканим всички да се включат в нашата съвместна работа ще ги приканим да си сътрудничат с нас. А по отношение на докладването, предлагаме да се изготвят доклади и да се излиза с заключения, само когато има какво да се докладва и са на лице действително заключения. За да се изготви доклад, трябва да има конкретна причина за това. И в заключение, бих искал да кажа, че ще прилагаме прагматичен подход. Разбира се, това по никакъв начин няма да навреди на основните цели – неизменно е нашето намерение в това отношение и то не подлежи на преговори, на предоговаряне. Принципите на правовата държава са изключително важни, за да може едно общество да се развива и да просперира – в този контекст трябва да се запитаме какво бихме могли да направим във всяка една от държавите съседи. Нашата конкретна цел е да направим така, защото принципите на правовата държава да се прилагат дългосрочно свободата на събиранията, свободата на словото, независимостта на правосъдието трябва да бъдат гарантирани дългосрочно. Това е напълно възможно и може да бъде постигнато с активна политика в областта на съседството. Благодаря. Много ви благодаря. Разполагаме с половин час. 22 колега са поискали, колеги са поискали думата. Ами, няма как да стане. Така че ще дам по минута и половина на координаторите, по една минута на останалите колеги и ще видим докъде сме стигнали. Защото бихме искали се пак да оставим и време за отговор на госпожа Могилини и господин Хан. Започваме с господин Преда, координатора на НП. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря на Върховния представител за външната политика и комисаря Хан за направените изложения. Приветствам взетото днес решение, което разбира се ще разгледаме задълбочено. Струва ми се, че този преразгледан политика за, за съседство отговаря на нашите очаквания заложени в доклад на колегата Кукън, прият преди няколко месеца. Тогава заявихме, че искаме една политика на добросъседство, която се основава на основните ни ценности, гъвкава политика, която да се приспособява към нуждите на отделните държави, която взима предвид по възможно най-адекватен начин особеностите на всяка една съседна държава. Радвам се също така, че стабилността се определя като основното предизвикателство. Бих си позволил дори да кажа, че истинското предизвикателство пред нас е да гарантираме стабилност и едновременно с това да, да предполагаме метод на диференциация към държавите. И накрая бих искал да се върна предложението на господин Брок. С господин Штайнмар обсъдихме различните възможности в а, а, понеделник. А, абсолютно възможност да се използва член 222 от договора. Сега се изп... французите искат да използват а, клаузата за взаимна помощ в случай на военен конфликт, но тук говорим терористични нападения, не за военна атака, така че не знам дали ще може да използва, дали правна гледна точка тази клауза да пусне. Президент, High Representative Commissioner. Уважаеми господин председател, уважаема госпожа Високовен председател, господин комисар, най-напред бих искал да ви благодаря за текста, който ни представихте днес. Бих искал така да благодаря и на докладчик господин Кукан за отличната му работа. Аз бях докладчик в Сянка по доклада за бъдещата политика на съседство на Европейския съюз от името на социалистите демократите и съм председател на делегацията за сътрудничество с Молдова. Очевидно е, че човешката трагедия и беженската криза са безпредседентни да изискват спешни мерки от наша страна. Но моята молба е да не пренебрегваме усилията, които ем, полагаме със страните в източното ни съседство и да не противопоставяме южните ни съседи на източните ни съседи. Парламентът прие един много амбициозен текст и гледайки документа, който вие ни представихте, след като ви слушах, виждам, че има много общи елементи между нашата дискусия, нашия документ и основните приоритети, на които вие се спирате. Имам няколко въпроса. Преглед да включим някои амбициозни приоритети и някои нови инструменти. Как обаче смятате, че ще се финансирате тези инструменти? Ще бъдат отделени нови средства или ще има преразпределение на вече съществуващите средства? Благодаря ви. Dziękuję Panie Przewodniczący. Dziękuję za obecność i prezentację Pani e, Wysokiej Przewodniczącej. Dziękuję za присъствието ви. Благодаря е, и на върховния представител. Политиката за съседство трябва да ни даде възможност е, да изградим сигурно за нашите страни, да помогнем е, за възстановяване на гражданските, на гражданското общество на юг, но също така и на изток, Грузия, например Украина като че ли е изправена пред друг тип проблеми на сигурността. Най-спешният въпрос обаче е незаконната иммиграция на юг. Ето защо трябва да използваме е, диалога, защото ние имаме нужда от конкретно сътрудничество и искам да знам какви дейности ще предприемем в бъдеще, така че страните на юг да бъдат по-активни в борбата срещу незаконната имиграция. Съветът обяви мерки преди 6 месеца, програмата все още не е реализирана, продължаваме да се крием зад думите, дори в Турция на, наскоро е, започнаха разговори за сътрудничество в борбата срещу тази месия, Също това. Е, в... Нека да помислим обаче в по-дългосрочен план, нека да помислим за по-близките заплахи, с които е свързано е, с тези потоци, които преминават и към Черно море те, ето защо ние трябва да се запитаме как да приложим мерките, които обсъждаме. Благодаря ви, господин председател. Госпожо върховен представител, господин комисар, спорта с една минута, казва председателя. Не, спорта с минути и половина ви сте координатор. Господин председател, носи ви си славата, че ще дискриминирате либералите. Председателът отговоря за мен удоволствие. През изминалото десетилетие съседите на, съсед, политиката за посредство на Европейския съюз се състава неизбежна част от общата ни политическа, е, външна политика и економическа политика. Ние сме част на обща зона, няма как да пренебрегнем този факт. И би трябвало да възприемаме съседните държави на Европейския съюз като възможност, а не като заплаха. Възможност да гарантираме едно по-добро и по-безопасно бъдеще. Високо оценя много разумният и много прагматичен доклад, който ни представихте. То е качествено подобрение в сравнение с предишните документи за европейската политика за добросъседство. Ценя високо и вашето партньорство, което доведе до създаването на този документ. Високо ценя и коментара ви относно видимостта на Европейския съюз. Най-накрая стана ясно, че нямаме право да не, да се крием от видимостта на действията си на място. Имам два въпроса, ще ви помоля да ми ги разясните. Първият е свързан с сътрудничеството в областта на общата политика за сигурност и отбрана. Имате ли някаква идея как може незабавно да влезе в сила тази разпоредба, тъй като това е крайно нужно? Втори въпрос. Делегациите на Европейския съюз играят много важна роля в осъществяването на европейската политика на място. Има ли някакви планове за увеличаване на броя на служителите или на финансирането на делегациите в последните на европейските страни? Ja, vielen Dank. Äh, meine erste Frage. Благодаря ви. Първият ми въпрос е посветен на Сирия. Какви са следващите инициативи? Как е, смятате да преговаряте с е, политическите действащи лица на място и е, кои от представителите на опозицията ще бъдат привилегированите ви партньори? Госпожо Могерини, смятате ли, че Башар Аласад е готов, би бил склонен да организира избори, да приеме техните резултати. А по отношение на реформата на отрасла за сигурност и отбрана, кои са държавите, на които ще обърнете особено време? Говорите за едно по устойчиво общество, което се, гарант... което се основава на по-голяма справедливост. Едно общество, което трябва също така да приобщи всички мълчинства. Как си представяте нещо подобно в Ирак, например, по отношение на сунитите? Какви конкретни мерки предвиждате? Споменахте също така и опасните маршрути. Според мен това са относно маршрутите и каналите за подкрепа на ислямска държава. Така че има ли някакви инициативи за разбиване на тези канали за подкрепа на ислямска държава? Също въжи и за осигуряването на оръжие, особено от страните в залив. Благодаря ви, господин председател. Ще ви помоля да се съсредоточите върху прегледа на европейската политика за добросъседство. Целта ни тук днес не е да обсъждаме преговорите в Виена или отново да подновяваме дебата за, за, за, за Сирия. Вече ако направихме в понеделник ще продължим да обсъждаме темата едната седмица. Колегата Хатала има думата. Благодаря ви, господин председател. Струва ми се, че доброто сътрудничество между двама ви ви е дало възможност да установите нови важни области на потенциално сътрудничество и да поставите акцента върху сигурността, например. И съм напълно съгласна с господин Хан, когато той казва, че борбата, че бедността и листа на економическа стабилност също са първоисточник на несигурност. Ето защо ми се струва, че, както и вие предложихте, би трябвало да се придържаме към основните теми, а именно реформи на съдебната система, независимо правосъдие и гарантиране право на държава. Според мен това е първата и основна реформа, върху която трябва да се съсредоточим. Подчертавате колко важен е измерението, свързано с сигурността. Ами, важно е да разберем, че в региона има наистина много голям брой конфликти и на изток, и на юг от Европейския съюз. И затова би трябвало да инвестираме повече в превенцията на конфликтите и разрешаване на съществуващите конфликти, включително и замразените конфликти, основно на изток от е, ЕС. По отношение за инструментите, заявихте, че е, принципът повече за повече ще продължава да функционира, но че той не е достатъчен за, като натиск за осъществяване необходимите реформи. Какво значи това на практика? Споменахте и съседите на съседните ни държави. Те трябва да бъдат включени и в парламентарното сътрудничество в рамките на Евронест, например. Трябва ли да се официално там да се включи сътрудничеството с съседни на нашите съседни държави? президенте. Аколго. Eh, Благодаря. Съобразявам се с, призиви, с призива на председателя да се придържаме към темата, независимо от последните е, събития, които предполагат промяна в политиката за съседство. Това, което се случи, променя баланса в Европа. Е как да не държим сметка за факта, че пристигат бежанци, които по всяка вероятност е, са свързани с е, ИЗИС? Това трябва, да държим, за това трябва да държим сметка. Трябва да държим сметка за това, че близките страни и страните близки на близките а, всъщност са сред онези, които финансират Ислямска държава. Чрез Турция пристига финансиране чрез продажбата, незаконната продажба на петрол страна на Ислямска държава. Ето в нашата комисия трябва да си дадем сметка, че онова, което говорим, трябва да се промени. В противен случай а, говорим неща, които са напълно нереални. Благодаря ви, господин председател. Приветствам направеното представяне на преглед на политиката за посредство от двамата ни почитаеми гости. Много важно е за Европейския съюз и за връзките му с съседните, си, съседните му държави и политиката на добросъседство да е добре изготвена. Преживяваме период на кризи в непосредствените ни съседи, които вече се усещат и тук в Европейския съюз. В доклада си призовавам да се върнем към основните елементи, т.е. да се съсредоточим върху най-важните фундаментални въпроси и се радвам, че в преразгледаната политика за по съседство да взимам предвид това наше мнение и други подобни. Предвид предизвикателствата, които стоят пред нас, трябва да сме в състояние да реагираме бързо на променящата се действителност. Ето защо днес повече от всякога се нуждаем от една истинска ръководена от политически от, политически реализъм, политика по отношение на съседните ни държави. Не можем да продължаваме да работим както до момента. Благодаря, господин председател. Благодаря усещам известна страх и събитията могат да ни накарат да забравим рационалността. Имам предвид по-конкретно баланса между стабилността и правата, свободата и сигурността. Мисля, че трябва да променим подхода си, но има въпроси, на които до сега не е даден отговор. Как може Европейския съюз да осигури социална защита в един несигурен контекст, как да си сътрудничим с регионалните и международни партньори за насърчаване и стабилизиране на мира? И каква е връзката между европейската политика за съседство и плана за демокрация и свобода? В тази дискусия, например, няма баланс, който е необходим при политиката за е, сътрудничество и споразуменията е, за свободна търговия. Много ви благодаря, господин председател. Радвам се, на този изчерпателен документ за преразглеждане на европейската политика за добросъседство. Но както каза и колегата Кукън, аз бих се радвал да видя малко повече истинско лидерство от страна на европейските лидери. Струва ми се, че тук ни липсва ясен метод на работа. И на него бих искал да се спра. Методът на работа по отношение на дипломацията и на външната политика не е достатъчно ясен. Трябва да имаме възможност да реагираме незабавно в случай на спешна нужда. А в други случаи има проблеми, които са ни добре познати вече от години. Така че въпросът ми е следният, госпожо Могерини. Можете ли да работите по конкретни програми на Европейския съюз – и да се съсредоточите върху разрешаването на тези добре известни проблеми. Някои от кризите могат действително да се превърнат в истински трагедии и то още утре или други ден. Благодаря ви. Danke. Ich bedanke mich ausdrücklich für die скриншот. Благодаря ви, благодаря ви за отличните предложения. Напълно съм съгласен с вас, госпожо Магирини, господин Хан. Съгласен съм с вас, че трябва по-добре да диференцираме и да целенасочим външната си политика. От известно време насам вече се обмисляме начинът по който би трябвало да се изготвят отношенията ни с непосредствените ни съседи. Ако тези държави се развива добре, всичко ще бъде наред и при нас. Затова трябва винаги насърчавам социалното развитие в съседните ни страни. Първото измерение, което споменахте, економическо развитие и стабилизация. Питам се, кои са новите средства, кои са новите инструменти, за е, изпълняване целите на политиката за посредство и на изток, и на юг. Мисля, че не може да продължим да работим като, до сега, както до сега. И ако искаме да разрешим безработицата сред младите хора тук в Европейския съюз, трябва да се стремим към намаляване на младежката безработица и съседните ни държави. Това е основният въпрос тук. Благодаря ви. Thank you. Благодаря. И аз искам да се присъединя към благодарностите за доклада. Както казахте, в политиката за съседство има напредък, както в взаимоотношенията с юга, така и с изтока. Очевидно обаче ситуацията е по-различна и подхода трябва да се промени. Колегата Хаутала каза нещо, с което съм съгласна – причините за нестабилност очевидно е, стоят е, извън е, областта на сигурността. Вие споменахте бедност, неравенство, корупция и така нататък. Това, което не чух, обаче ме силни акцент върху правата на човека и демокрацията. Имам и конкретен въпрос – е, за подхода повече за повече. Вие казахте, че имаме нужда от по-ефективни пътища. Ще продължите ли обвързаността с е, правата на човека, което означава по-малко за по-малко. Ако се ограничат правата на човека, очевидно и ние трябва да предприем съответни мерки. Втория въпрос е свързан с Йемен. Заключения, имаме заключение на съвета Председателят прекъсва. Господин Пленкович, съобразявайте се с ограничението във времето. От уважение към колегите. Благодаря, господин председател, госпожо Могерини и господин Хан. Представихте много солиден документ. Е, и това е стратегия за е, политика за развитие, е, целите за устойчиво развитие. Онова, което бих искала да знам е следното. В в това начинание за изграждане на държави, как ще използвате споразуменията за асоцииране? Аз чух от вас две ключови думи асоциация и партньорство. Как ще използвате асоциаци... Е, асоциирането във външната политика? Също така, бюджета. Парламента изпраща ясни послания за външна политика, за е, развитие устойчивост чрез е, бюджета. И по-нататък многостранните форуми. Благодаря. Благодаря, госпожо Могерини, господин комисар. Благодаря за това, което ни представихте. Моят въпрос – е свързан с политиката за съседство. Ние имаме нужда от стабилност. Трябва да стабилизираме района, но поведението на някои държави и членки затруднява обединяването на усилия. Ако Унгария, например, не иска да участва в разпределението на бежанци Словакия и Чешката република, как ще ни вярват, как ще бъдем убедителни, когато говорим за стабилност, съседство и така нататък. И всъщност въпросите не са решени помежду ни. Трябва да решаваме проблемите при съседите, но нека да се вгледаме в себе си и да видим какво послание изпращаме за себе си. Трябва да продължим с условията и обвързаността. В противен случай трябва всичко да се преразгледа. Благодаря, благодаря за изложенията, благодаря и за начина по който се водят консултациите, защото нашите партньори вече изразиха удовлетворението си. Мисля, че това е много добра отправна точка. Поздравление и за подхода по-малко приоритети, повече ефективност и повече гъвкавост. Аз ще се спра на три пункта. Първо, ние сме за акцента върху миграцията и сигурността. Има как стои въпроса с общата база данни за борба срещу трафика на хора. Второ, акцента върху образованието. Знаем, че за да има ефективна превенция на радикализацията, има нужда от внимание към този въпрос. Как обаче да се месим във вътрешните работи на вътрешните работи, как, как да засилим видимостта на външната дейност на Съюза. Мисля, че това трябва да бъде наш приоритет в Европейска политика за съседство. Госпожа Гомес. Благодаря. Съгласна съм с акцента върху економическото развитие за работни места. Само, че трябва да убедим държавите членки да се отървят от строгите економии, които доведоха до намаляване на работните места и разбира се радикализация на мигрантите от второ поколение. Ще започнем ли координация помежду ни, особено сега, когато ще се съчетава политиката на следство с военни действия по член 42.7. И някои страни, и, като Саудитска Арабия и Турция, помагат Даеш. Ще изпратим ли послание там? Всъщност, ще помагаме ли на трафикантите, като не осигуряваме сигурни и законни пътища за беженците, защото тези беженци бягат от тези, които нападнаха Париж? Председател, границите никога няма да спрат мигрантите. Председателят прекъсва. Госпожа Шак има думата. Тя е винаги добър пример. Благодаря за това, че отделихте от времето си в тези трудни времена. Съгласна съм с онези, които благодариха за документа. Ясно е, че съседството влияе върху нас. Очевидно, има какво и ние да направим аз мисля, че обещанието за повече за повече често не се изпълнява и че то не се следва в достатъчна степен като дух. Твърде често стабилност в краткосрочен план означава укрепване на взаимоотношенията между правителствата. Често правителствата потискат населението, особено младежите. В дългосрочен план, ако не можем да осигурим отговор, от гледна точка на работните места има опасност от загубено поколение, което ще се върне като бумерак. И как конкретно в настоящия момент, в който сигурността е приоритет, как да се получим от миналото и да не търгуваме така наречената стабилност за права и свободи. Бихте ли казали няколко думи за бюджета и разпределението му и какво ще бъде практическото приложение? Добър пример, казва председателят. Господин Келам, нашата политика е да засилим сигурността, особено по външните граници. Въпросът ми е – нашите декларации ще бъдат ли облечени с достатъчно финансиране. Имам преди споразуменията за резервационните данни на пътниците и директива за съхранение на данните, от която Европол има нужда. Европейския съюз има ли стратегия за Близкия изток, особено Киргистан? Чувам, че господин е, Путин е, говори за признаване на Кюрдистан. Имаме е, избор между две злини. Плановете на господин Путин са много ясни повтаря на сценария на Втора световна война. Това даде резултати, но а, това имаше своята цена. Председателят прекъсва. Госпожа Гил. Европейския съюз има стратегия за съседство от две десетилетия и е, са инвестирани доста средства за подобни цели, само че в съседството е, ситуацията е бурна, няма економически перспективи стратегията се подкопава от държавите членки, очевидно, които имат свои двустранни приоритети. Въпросът ми е как да постигнем повече ефективност. Казахте, че сте се срещнали с посланиците на страните партньори. Съветът и държавите членки какво казват за тази стратегия? Второ, има много притеснения, свързани с сигурността след Париж за лекотата, с която влизат оръжие, особено АК-47. Някои страни партньори отказват да предприемат каквото и да било. Какво ще предприемете на а, също тези страни? Благодаря, господин председател, госпожо Могерини, господин комисар. Политиката за съседство пак ще се провели. Защо? Защото няма достатъчен акцент върху економическа симетрия. Ние като че ли търсим подчинения, не партньори в политиката трябва да обърнем е, внимание на Сахел, е, Въпросът за стабилността е много важен за беженците. Необходимо е да обърнем внимание на продажбата на оръжия. Член 42.7 всъщност като че ли има за цел да милитаризира Европа по един много асиметричен начин. Контрабандата, продажбата на незаконен петрол, това са областите, в които трябва да положим усилия. Господин Парньо е последният. Политиката за съседство трябва да се промени. Сегашната политика се е изчерпала. 2015 година е съвсем различно от 2003. Първо, как може политиката да подпомогне е, за повече сигурност и стабилност? И имам предвид повече стабилност. Едно от един от елементите на новата ви политика е работа с съседите на съседите. В южната част на Средземно е, море не можем без тази политика. Как виждате по-конкретно тази политика? Е, обмисляте ли да се привлече по-активно Арабската лига? Искам да чуя какво мислите за вертикалната политика, вертикалния подход. Това е необходимо, за да се избегне дестабилизацията на съседите. Благодаря за тази дискусия. Аз мисля, че не можем да огледаме всички въпроси днес. Има толкова е, разлика между страните. Мисля, че освен адаптирания подход, имаме нужда и по-съгласуван подход. Ние ще обмислим това, за да може да се разработи този подход и когато погледнем докладите, трябва да видим специализирания подход да бъде свързан и с цялостния подход. Госпожа Могерини. ENP review is a very important uh, uh, part of our... Партньорската проверка е важна част от нашата политика, в нашата външна политика. Имаме най-различни прегледи и този е ключов като не смятайте, че той въжи за всички останали случаи. Това е изключително важна стъпка, важна още повече, че процеса, в който се ангажирахме с нашите партньори, ще доведе до по-голяма ефективност на политиката. Но ако очаквате сега да се решат всички проблеми от кюрдите, до проблемите в Кипър или до мирния процес в Близкия изток, ще бъдете разочаровани. Затова има други инструменти. Така че нека да поставим нещата в правилния контекст. На следващо място, всъщност не виждам колегата, който зададе въпроса, а колегата, който поиска да действаме малко по-различно. Вярвайте ми, нищо от това, което направихме през изминалата година, не е. Всичко, което направихме тази година е ново. Опитахме се да се управляваме кризите през първата година и съвсем не смятам, че действаме както винаги се е действал, напротив. Трябва обаче да бъдем последователни в действията си. Преди един месец всички вие щяхте да говорите за миграция, миграция и пак миграция. Днес говорите за тероризъм, тероризъм и отново тероризъм. Всички е, тези неща са свързани. Рисковете са свързани, но и възможностите. Това са споделени възможности. Просто трябва да бъдем последователни. Да, вярно е, партньорството с този регион е по-важно от всякога. По-важно, отколкото през 2003 година, защото рисковете и възможностите са общи. Затова трябва да инвестираме дългосрочно и да предвидим управление на кризите. По отношение на управлението на кризите, ясно е, че се нуждаем от сигурност, а това изисква незабавно сътрудничество. С оглед на условията на сигурност в Европейския съюз и извън него, трябва да се предприемат действия. Миграцията. Някои от вас упоменаха нелегалната миграция. Нека да погледнем цифрите. Тези мигранти, които идват тук, не идват от южните ни съседи. Те преминават от там. И нашите южни съседи също имат голям проблем с приемането на бежанците. Преди 20 години ние е, бяхме от другата страна, а сега всички трябва заедно да се борим с проблема – може би ще ни отнеме известно време да го приемем, но смятам, че е крайно време да го осъзнаем. Всички трябва да се борим единно. Относно срещата с арабските държави. Редовно се провеждат срещи, както и срещи на върха. Разбира се, тези държави имат вътрешни проблеми, но за мен основният проблем е следният – Проблемът с загубеното поколение, което упоменахте. За това трябва да се работи по създаване на економически възможности за тези хора. Може би вече забравихме арабската пролет. Истинският проблем е следният. Економиката, демографията и факта, че имаме толкова добре квалифицирани млади хора, в а, общество, което не може да им предостави възможности, само увеличава заплахата. И това въжи за всички съседи, включително и за Европейския съюз. Но за Европейския съюз историята е малко по-различна. На въпроса за повече за повече или по-малко за по-малко ще оставя колегата Хан да отговори. Това, което аз искам да кажа е следното – заедно с нашите партньори трябва да намерим решение. Като а, наши партньори са не само управляващите, но и а, хората. Както и когато говорим за Европейски съюз, тук не включваме само нас, управляващите, а всички граждани. Гражданско общество означава приобщаващо общество, отворено такова, което спазва правата на всички. Дискусията за сигурността срещу правата на човека е неправилна. Всички трябва да се борим за отворено и приобщаващо общество. И това мисля, мисля, че въжи за всички ни. Отноше, по отношение на въпроса ви за документа 42.7, през последните 48 часа, уверявам ви, работим усилено по въпроса и за, за първи път работим толкова усилено, готови сме да работим заедно в сътрудничество всеки път, когато съм в Брюксел, но трябва в малко по-ограничен формат да обсъждаме темата. Благодаря. Извинявам се от името на колегата. Колегата имаше проблем с окото и трябваше веднага да отиде до болницата. Така че се извинявам от негово име за това, че не остана за да чуе отговора. Благодаря и за това, че отговорихте за 42.7. Сега нека да чуем господин комисаря. Очакваме отговор на въпроса повече за повече и по-малко за по-малко. Wir haben da eine gute Aufgabenteilung. Ähm, Добре си разпределихме задачата. На въпроса на колегата Кристиян. Мога да ви уверя, че не се прави такова разграничение между изтока и юга. Всички и ние работим с всяка една от държавите. Няма никакво конкретно разпределение на задачите между колегите. Понякога обаче се случва така, че някоя държава е в светлината на прожекторите в по-голяма степен от останалите. И тогава не трябва да забравяме и останалите държави. Необходимо е да отделяме внимание на всички. На въпроса за повече за повече. Много усилия трябва да бъдат положени в това отношение, а не да прилагаме механичен подход. Трябва да се отчита и вътрешната тенденция във всяка една държава. По, тази, по този начин може да се изготви някакъв еталон, някакъв модел. И само по този начин можем да помогнем на съответната държава да се развива. А колкото до по-малко за по-малко, Това означава, че евентуално финансовите средства е, ще бъдат намалени, че ще има по-малко инвестиции. Много често се инвестира в гражданското общество. Гражданското общество играе ключова роля в тези държави, затова е важно да го подпомагаме. Ако вземем за пример програма за Русия, която има за цел да се подпомогне гражданското общество в Русия, ще видим, че в Русия се полагат много контраусилия, за да не се стига до засилване на ролята на гражданското общество там. Това, което искам да кажа, е, че е необходимо да имаме единен глобален подход, който все пак да отчита спецификата на съответната държава. Економическото развитие не означава, че трябва да се прилага общ подход за всички. Да, необходимо е да се създават работни места, да се предлага съответната квалификация, професионално обучение – но и не само. Някои от съседите ни са доста обезпокоени в това отношение. И ние трябва да направим така, че с всички наши е, действия да стимулираме квалифицираните хора. Трябва да се избегне изтичането на мозъци и квалифицираните хора да бъдат подпомогнати, за да останат в страните си. Разбира се, бихме искали да подпомогнем всички, като финансираме и малките предприятия. Трябва да стимулираме създаването на нови такива. По този начин ние даваме своя принос. Много по-лесно е да помогнем на тези държави по този начин, отколкото да се е, възползваме от средствата на Европейската инвестиционна банка или Банката за развитие и реконструкция. Само така може да се получи микрофинансиране. И въображението не познава граници хората могат да направят много в това отношение. На последно място. Разбира се, че ще си сътрудничим с Арабската лига. С нея и с много международни организации, които имат опит в това отношение. И накрая бих искал да ви благодаря за сътрудничеството през последните месеци. Много работа ни предстои, разполагаме с документа, сега трябва да преминем към неговото прилагане. Благодаря, госпожо Могерини, благодаря ви, господин Хан. Благодаря ви за това, че отделихте време да дойдете сред нас. Ще се видим на пресконференцията. Успех и до следващия път.